Uh, can... Уважаеми колеги, както сами виждате, станали сме свидетели на малка революция. Много от заместник-председателите на комисията са изчезнали, не защото тук са дошли представители на полицията, а по други причини. Аз съм единствения депутат в залата, и това беше предложение, на което нямаше как да кажа не. Днес ще говорим за цикъла европейски политики, посветен на сериозната и организирана престъпност. Това е част от стратегията за вътрешна сигурност на Съюза и целта е да се справи с най- сериозните заплахи Започваме нов цикъл за 2013-2017 година. Европол току-що публикува своята оценка на заплахата от тежката престъпност. Тук а, има представители на Великобритания и да се надяваме, че това е добър знак, че може и да остане Великобритания в Съюза. Сега по-сериозно. Първо ще чуем презентация на директора на Европол, господин Уейн Райт, който ще говори около 15 минути. След тази презентация ще чуем Мартин Пауър, който е настоящ председател на комитета КОСИ и той ще говори 15 минути и след това ще видим кой ще успее да каже нещо в тази ситуация. И така, заповядайте, господин Уайнрайт, вие сте наред. Благодаря, господин председател. Въпреки, че очевидно липсва интерес сред членовете на комисията, аз се радвам да съм ваш гост днес. Искам да ви представя резултатите от оценката на заплахата от тежката престъпност, така наречената СОКТА. Това е най-подробното проучване правено от правоприлагащите органи в Европа и за първи път тук се включват представители на академичните кръгове. Всъщност това беше нещо много добро, тъй като ни даде по-обективна оценка за заплахата от тежка престъпност, организирана престъпност. Европол прави много оценки, това е най-важната от тях. Работихме много, две години събирахме данни от различни източници. Настоящата оценка е основата на многогодишния политически цикъл, създаден от ЕС през 2010 година. От моята презентация и от публикацията посветена на СОКТА, която се появи тази седмица, виждате, че има няколко сериозни заплахи за Европейския съюз. Няма да ги изчитам. Възоснова на тези заплахи ще се създадат стратегически приоритети в борбата с сериозната организирана престъпност в ЕСА. Как стигнахме до тези препоръки и заключения? В нашата оценка включихме информация за това как организираната престъпност става все по-динамична, все по-сложна и отчита състоянието на просперитета в ЕСА. Например, с оглед на економическата криза, в последните години се увеличава сенчестата економика, черния пазар, криминални групировки правят милиарди евро в тази ситуация и това засяга възможността за економическо възстановяване. 300 3600 по-скоро криминални групи действат на територията на Съюза. Отбелязваме, че глобализацията също поражда промени в престъпната дейност. Има заплахи в традиционни области, като трафика на наркотици, но се появяват и нови видове престъпност. във връзка с економическата криза. И това ново развитие променя характера на организираната престъпност и мрежите на престъпниците в Европа. Все още имаме голям проблем с организациите от типа мафия, но от друга страна ставаме свидетели на малки мобилни престъпни групи, които действат в мрежа в много различни страни. Или само в рамките на отделни страни. Например, по отношение на фалшификатите, трябва да споменем така наречените законни наркотични средства. Има някои нови видове измами, освен това. Всичко това доведе до промени в пазарите. Много престъпни групировки използват новите възможности, например, фалшификатите вече са много различни по своя характер, тъй като покупателната способност на хората намалява. По отношение на основните видове престъпност, трафика на наркотици все още заема първо място. Около 30% от цялостния проблем се пада на този вид престъпност. Трафика в Съюза продължава да бъде все така динамичен и да се променя. Освен това, потребителите използват набор от различни наркотици, а не само един наркотик. И съответно ставаме свидетели на трафик на наркотици, който е ориентиран към много различни видове продукти. Има известно намаление сред търсенето на хероин, само че от друга страна се диверсифицират маршрутите за афганистански опият, през Русия, например. Относно кокаина, колумбийските групировки вече нямат монопол. Мексиканските картели координират пазарите от базата си в Централна и Южна Америка. Това е тенденция, която би трябвало да получи внимание. По отношение на канабиса, Холандия остава ключов играч тук. Има сериозно търсене и в други региони, в и извън ЕС. В областта на синтетичните наркотици ставаме свидетели на най-динамичното развитие, особено по отношение на така наречените психоактивни вещества, които се продават все повече и повече по интернет. И ето един пример за това как престъпниците използват вратичките в закона. Имаме нормативна база, която ни позволява да забраним продажбата на тези вещества онлайн, само че това отнема време. В същото време те се продават законно по интернет, продават се на граждани, които понякога не осъзнават, че това може да има и фатални последици. Когато се появи някаква забрана, имената се променят и пак се продават а, е, онлайн. 70 а, е, от тези вещества изчезнаха и след това пак се появиха онлайн. По отношение на а, незаконната миграция, Европейския съюз все още е привлекателна дестинация. Има сериозни разлики между държавите членки. Те са свързани с безработицата в държавите, с достъпа до социални придобивки. Все още се злоупотребява с незаконните канали. Даже ставаме свидетели на увеличение тук. Освен това, тук има връзка с трафика на хора. Много незаконни мигранти са част от сенчестата економика и трябва да работят, за да плащат на така наречените улесняващи координатори. Трафика на хора продължава да е сериозен проблем. Трафикираните са обект на трудова и сексуална експлоатация – освен това, те се наемат и в компании, които се опитват да намалят своите разходи за труд. Социалните системи и осигурителните системи в държавите членки също са под заплаха. Генерират се милиони от а, трафик на хора, които попадат в определени страни и получават възможност да кандидатстват за социални придобивки в тези страни. Както вече казах, черния пазар също се разраства с оглед на кризата. Споменах вече фалшификатите. Например, в миналата година много хора починаха от това, че консумираха фалшификати. Знаете какво стана с фалшивия алкохол в Чехия? 50 човека починаха. И проблема не се крие само в смъртните случаи. Губят се милиарди по отношение на приходи от акцизи, изкривява се пазара. Търсенето на ефтини стоки нараства. Търговията с фалшификати не е свързана с кой, кой знае колко голям риск съответно има увеличение на луксозните фалшификати и тяхната продажба. Когато стане въпрос за алкохол, лекарства и въобще вещества, които се консумират, може да има много сериозни последици. Има организирана престъпност и в областта на собствеността, например кражбата на автомобили, метали и така нататък. Тези групи са доста мобилни, действат с малко членове, но в много страни. Съответно, са много трудни за проследяване от страна на полицията. Въздействието върху пазарите също е значително, има економически последици измамите. Разрастващ се проблем отново във връзка с економическата криза. Има три ключови черти, които привличат престъпниците. Ниската степен на риска, до известна степен лекотата на извършването на престъпленията. Има пет основни типа измами, например с кредити, с акцизи, с инвестиции. Измамата с липсващия търговец също е доста често срещана. Например, регистрират се фирми, които привидно се занимават с продажба на мобилни телефони, но всъщност отклоняват ДДС. Измамите с акцизите включват акцизите върху горивата, върху тютюневите изделия, върху алкохола. Милиарди евро се печелят от такава незаконна дейност и то само в Европейския съюз. Прането на пари е престъпление само по себе си, но то е свързано и с други видове престъпна дейност. Има професионални перачи на пари, които работят за други хора. Интернет се използва все повече и повече в тази връзка и създава допълнителни възможности за пране на пари за тези престъпни групировки. Киберпрестъпността нараства по обем и по въздействие. Засяга все повече държави членки. Според едно проучване на комисията, 8% от потребителите в Европейския съюз са ставали обект на кражба на идентичност, на самоличност, 12% са страдали от измама по интернет. Съществува така наречената цифрова подземна економика. Тук се включват феномени като вредния софтуер, например. Някои престъпници, които нямат достатъчно технически умения, също могат да се възползват от този вид незаконна дейност. Онлайн средата е благоприятна основа и за Онези, които извършват сексуални престъпления, те използват канали като Facebook, Twitter, за да се свързват с малолетни, например. По отношение на измамите с плащания и кредитни карти, около 60 процента от а, измамите свързани с а, кредитни карти се дължат на така наречената отсъстваща карта. бързото разрастване на мобилните плащания води до нови възможности за престъпност. От тях се възползват престъпните групировки. Увеличаващия се буклук и отпадъците като цяло, както и високата цена на обработката на отпадъците, са благоприятна основа за разрастване на престъпността. Предлагат се ефтини начини на обработка на отпадъците, освен това има контрабанда на отпадъци в Африка, например. И сега, заключенията. Повечето от престъпленията, които току-що описах, съществуват от дълго време, но те променят своя характер и престъпните групировки също променят своя характер. 3600 престъпни групировки действат активно на територията на ЕС и те представляват заплаха за отделните личности и за компаниите в Съюза. Те са гъвкави, адаптивни, проявяват новаторство и е трудно да ги разкриеш. Престъпниците използват новите възможности за генериране на печалби, които се пораждат от економическата криза. Има и много други фактори в обществото, които дават възможност на престъпниците да действат. Например, развиването на технологиите, на интернет и законовите вратички. Сокта отделя цяла глава на така наречените фактори, които улесняват извършването на престъпление. Ние ще се опитаме да разгледаме развитието на тези фактори и ще се опитаме по някакъв начин да работим за тяхното елиминиране. Моя колега, председателя на Кози, след малко ще говори за това какво означава този доклад в контекста на цикъл от политики на ЕСА. Виждате какви решения ще се вземат и по кое време от различните структури на Съюза. И накрая искам да кажа няколко думи за това какви ще са въздействията. Организираната престъпност трябва да бъде приоритет за Европейския съюз. Престъпността променя своето лице, дори и да не се разраства. Едно проучване на Евробарометър наскоро показа, че 25% от гражданите се притесняват от организираната престъпност и в частност от развитието на киберпрестъпността, така че проблема пред държавите членки е сериозен. Знаете, че бюджета е отделен за справяне с тази престъпност не е кой знае колко висок и съответно това ще представлява едно предизвикателство. Как можем да откликнем на очакванията на гражданите в такива обстоятелства? Аз смятам, че трябва да има единен подход в държавите членки във връзка с ответната реакция на проблема. Много пъти съм казвал, че тук има пряко въздействие върху економиката, тъй като се разраства черния пазар, губят се много средства. Съответно, трябва да има дневен наред за растеж, който да поставя ударението върху сигурността и върху справянето с организираната престъпност. Трябва да се опитаме да улесним по всякакъв начин растежа на економиката в Европа, включително и чрез справяне с престъпността. Как да регулираме интернет? Сложен въпрос, който ни занимава от дълго време. Няма лесни отговори тук. От гледна точка на правоприлагащите органи виждаме, че открития и анонимен характер на интернет се експлуатира от престъпниците и от огромна полза за тях. И използването на порнографски материали с малолетни, например, се разраства значително. Будапешката конвенция е 10 годишна вече, е, но като че ли има е, огромно нарастване на, на, на мащаба на проблема. И накрая промяната и миграцията на криминалното поведение. В миналото имаше групи, които действах в рамките само на една страна и в рамките на един етнос. Сега нещата се променят. Ние видяхме, че има групи, престъпни групи, които имат над 60 различни националности в тях и действат в 35 страни. Виждате колко много лица може да има една престъпна групировка и съответно ответната реакция трябва да е, е мащабна и ние трябва да работим в тясна връзка като общност в Европейския съюз, за да откликнем на този проблем. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези изключително интересни данни. Преди да дам думата на колегите за въпроси и за отговори, ще дам думата на Мартин Пауър, настоящия председател на КОСИ. Заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на комисията за поканата да се изкажа днес от името на групата КОСИ. Казвам съм Мартин Пауър и съм ръководител на отдела по сигурност и правосъдие в Дъблин а, и по време на ирландското председателство председателство му Кози. Нека да ви разкажа малко повече за Кози, за работата му и участието в центъра, в цикъла а, на определене на политиката. И тъй като сега започва нов цикъл, цикъл е съвсем подходящо да се обсъди тази тема. През 2013 година Коси работи вече една Четвърта година започна работата си през 2010 година във връзка с новия договор от Лисабон. Това е работна група на съвета, чиято цел е да насърчи и развие оперативното сътрудничество между държавите на Европейския съюз в областта на вътрешната сигурност. Знаете, че в тази връзка тълкуването на концепцията вътрешна сигурност е широко. Няма законодателни функции този орган. Целта му е просто да е, осигури по-добро сътрудничество между агенциите и държавите членки, които се борят с организирана престъпност и други типове престъпност. Комисията е, работи в всяка различна столица, в зависимост от председателството, но има и база в Брюксел. Представен е Европол, Frontex и СЕПОЛ. Те работят в тясна връзка с дейността на Кози и участват по съответните теми, които са важни за тях случаите, в които това е подходящо, присъстват представители на ОЛАФ, Европейския център за наблюдение на наркотиците и на пристрастяването към наркотици и други е, е, а, а, заинтересовани агенции. Обикновено всяко председателство а, е, води по две или три заседания. Ще има тази година и една съвременна, една съвместна среща престъпността и сигурността. В рамките на КОЗИ заседанията са през феврари, април и юни. Във връзка с заплахите в Мали, Алжири и отвличането на заложници през януари имаше специална среща на 28 феврари в рамките на КОСИ, за да се обсъди решение, да се обсъди евентуалните заключения по тази тема, които да се приемат от съвета в началото на март. Каква е задачата на КОЗИ? Да осигури ефективно сътрудничество и координиране на дейността в областта на вътрешна сигурност Става дума за полицията, митниците, граничната полиция и съдебните власти, които имат правомощия в тази област. Целта е да се гарантира по-ефективно сътрудничество и да се подпомага също така и съвета да прилага Клазата за солидарност по член 222 от договора. Може би знаете, че последният доклад на групата КОЗИ пред националните парламенти е, бе публикуван след одобрение на съвета. И там се говори за периода от юли 2011 до края 2012 година по време на полското, датското и кипърското председателство. Що се отнася до цикъла за определяне на политиката, има няколко етапа. Първо трябва да се определи методологията, да се тества политич... цикъла на политиките, да се приложат съответните е, научени е, уроци, извлечени полки и да се създаде нова политика. Това е цикълът. Е, един от важните му елементи е оценката на заплахите. Това е първият етап. След това на втория етап разработването на политиката се включва КОСИ. След това фазата на приложението е в ръцето на държавите членки, заедно с Европол и други агенции. И след това идва фазата на, фазата на оценката, от която се очаква да се развие следващият етап на политиката. Възоснова на Оценката за заплахата за организирана престъпност, направена през 2011 година, съветът очерта няколко основни цели, а именно организирана престъпност, туристическа от Западните Балкани, каналите на организираната престъпност, престановяване на трафика на хора и прочие. Също така, области като Западна Африка и Западните Балкани стават прицел на нашата работа. Има и конкретни феномени, които са очертани като нелегалната иммиграция, трафика на хора, трафика на наркотици, киберпрестъпността и прочие. Нещата, които току-що бяха очертани от директора на Европол. Има и хоризонтални елементи. Когато се случва един и същи феномен а, на престъпността, едно също престъпно явление, да насърчава развитието на много типове престъпност. Очакваше се да работим заедно с всички държави членки, но също времено трябва да бе необходимо да се знае кой координира процеса. Приоритетите бяха от разработени в стратегически цели и планове за действие, които имаха за цел да посочат конкретните действия, които да се предприемат, за да се стигне до резултат. На следващото заседание на Кози ще направим същото като Европол, а именно ще очертаем основните заплахи и ще разработим съответните решения на съвета. Методологията на проучването на организираната престъпност, която бе, което бе представено току-що, бе се разработена благодарение на насоките на КОЗИ от 2012 година. Така Европол намери методологията за е, провеждане на проучването. Една от основните цели е да направим така, че приоритетите, които се определят във връзка с борбата с престъпността, действително да отговарят на приоритетите, които според държавите членки са най-важни. Това е много важен елемент на цикъла на определяне на политиката. Необходимо е да има мониторинг, да се провеждат и наблюдават оперативните планове за действие, да се координира работата между националните координатори и Европол. Имаше работен документ на Европейската комисия, който оцени е, цикъла на е, политиката и е, даде насоки за следващия такъв цикъл. И в оценката се казва, че действително тази политика води до добавена стоеност, води до по-добро координиране и че Европол играе ключова роля. В някои области бяха очертани и постигнати подобрения. Очевидно е, че ако държавите членки участват по-активно, ще се подобрят и резултатите, защото престъпността е в крайна сметка на, на тяхна територия. Необходимо е участниците действително да участват и в разработването на насоките. Същевременно е необходимо да има информираност за политиката в тази област Държавите членки трябва да направят така, че хората по-добре да познават цикъла на политиката, за да може хората, които са активно ангажирани в борбата срещу а, организираната престъпност, да бъдат и по-добре осведомени за този цикъл. Необходима е и по-голяма конкретика, когато се формулират стратегическите цели. Годишните планове за действие трябва да са оперативни. И точно това е една от основните задачи на Кози да направи така, че тези планове действително да са оперативни, защото само така може да се направи оценка. Има нужда и от повече гъвкавост по отношение на финансирането и в други области. Това е много важно за оперативните планове на действие. На този етап сме в началото на нов цикъл на политика. Ето, виждате, проучването на организираната престъпност току-що е изготвено. На следващото ни заседание в през април трябва да очертаем приоритети, които да бъдат вече включени и в заключенията на съвета през юни, така че не е случайно именно сега е подходящ момент за презентации като тази. Държавите членки трябва да имат е, време да реагират на поручването на организираната престъпност преди да се очертаят приоритетите. Така че на този етап няма да се спираме на въпроса за приоритетите, тъй като нямаме достатъчно информация. При всички положения е, е много важно държавите членки активно да участват в разработването на приоритетите. Оттам нататък ще се разработят плановете за действие по всеки един от тези приоритети. По приложението на оперативните планове на действие ще се изготвят доклади. Що се отнася за пакта за борба с наркотиците, кокаин, хероин, постъпления от престъпна дейност, печалба от престъпна дейност. Това са все области, които са свързани и с тази а, дейност на трафик а, и бяха разгледани внимателно, за да се определи срещу кои трябва да се насочат най-силните мерки. Заключенията на Европейския съвет а, бяха свързани с засилването на мерките по външните граници и е, кози за решение да се засили е, действието на пет от мерките. вземайки предвид и миграционните потоци. По Западна Африка започнахме работа в рамките на съвета по организираната престъпност, която произхожда от Западна Африка. Европол и СЕПОЛ също се включват в размяната на мнения по оперативните изисквания за бъдещето на политиката. По отношение на координирането, задачата на КОЗИ е да насърчава сътрудничеството между агенциите, отговарящи за дейността в областта на правосъдието и вътрешните работи. Ръководителите на агенциите се срещат на специални заседания, след което докладват пред Кози. Това сътрудничество има и елемент на външна сигурност. Затова Кози редовно се среща с Комисията в областта на политиката за сигурност. Вземат се предвид всички външни аспекти и положението в, в Северна Африка, Мали и Нигерия а, станаха причина да се организира извънредно заседание към края на феврари. В Кози се разглежда и доклада на Комисията за вътрешната стратегия за сигурност. Вторият такъв доклад ще бъде представен на заседанието на Кози през април. Има и оценка на предходния цикъл във връзка с подготовката на този цикъл. Кози се занимава с много други доклади, именно доклада по положението в борбата с организираната престъпност и прочие. И така приключи първия цикъл на политиката, който беше сравнително по-кратък. Научихме много, разработихме методологията, която бе използвана за провеждането на проучването на организираната престъпност СОКТА и възоснова на натрупаните полуки ще действаме нататък с следващите елементи на политиката. Това е всичко от мен. Просто иска да ви представя малко начина по който работи Кози и искам да заявя твърдо, че за нас сътрудничеството с Европейския парламент по всички тези области е много важно. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря, господин Пауър. Госпожа Матю иска думата, господин Албрехт, Ян Мулдер и господин Папа Николао. Госпожо Матия, имате думата. Благодаря, господин председател. Да, първо искам да поздравя господин Уенрайт за това проучване и за презентацията му. Видях по-голямата част от нея. Не трябва, не трябва да сме песимисти защото когато видяхме проучването, на човек му идва да се хвърли през прозореца. Да, такива ужасяващи неща чухме. Много пъти сме ви слушали в комисията Крим, но Тук виждаме някои от нещата, които сте казвали пред нашата комисия, но сме твърдя, че нещата са много тежки. <laughs> Много, много тежки. Не само в Европейския съюз, разбира се, но и при нас нещата не са никак розови. Даваме си сметка за черния пазар. Мисля, че всички се сблъскваме с него всеки ден. Но това, което много ни тревожи, което лично мен ме тревожи, е това, което казвате за педофилията. Ясно казвате, че тя ще се усложни, ще се отежни за бъдещите години и смятам, че за нас това е един, една, един тежък провал. Не само за нас като законодатели, но и за полицията, и за властите и така нататък. Ще трябва по-сериозно да занимавам с този въпрос – и да видим какво може да направим за тези болни хора. Защото това, което казвате, е много тревожно. И също трафика на хора. И това е много тревожно. Говорите за престъпление спрямо околната среда. Един от вашите колеги в комисията Крим ни показа потрясаващи снимки е, за различни фалшиви продукти, свързани с пестицидите, които се използват от земеделците и съответно резултатът отново е потрясаващ и в крайна сметка криминалните групировки се адаптират невероятно към нови, новата ситуация, може би по-добре отколкото законодателите и от магистратите, и от полицията. Това е много, много плашещо. И в крайна сметка, какво ще правим? Имаме ли решение? Надявам се, Кози или вие да ми отговорите на този въпрос. И говорите за трафика на оръжие. Всички знаем оръжията тип стил Калашников които идват от региона на Балканите, които намираме и в Франция, и са основните оръжия на мафията. Но имате ли някакви конкретни цифри? Можем да си представим как са били придвижени до нашата страна, но казвате, че има също така и съвсем законен трафик на оръжия. Но Имате ли конкретни цифри какви типове оръжия се принасят? Казвате, че също така се използват и обезвредени полицейски оръжия, които в крайна сметка влизат в незаконния трафик. Искам да знам дали има, имате някакви детайли. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Господин Албрехт. Благодаря. Благодаря на господин Рин и господин Пауър за техните изказвания. Сега, относно цифрите, за мен ще бъде полезно и смятам, че ще бъде нужно за нашата работа да имаме конкретни актуализирани данни за степента на престъпленията и економическите щети, когато, например, се говори за пране на пари и също измамите. Разбира се, не сте длъжни да го представите сега, но просто това е желанието ми да видя тези конкретни цифри, те да бъдат споделени с нас и с Комисията по престъпността Крим. И другият ми въпрос. По кои дефиниции, когато говорим за конкретни сектори на престъпността, как, как оформяте категориите си? Защото, хайде, в киберпрестъпността е, може би, по-ясно. Но мисля, че трябва да има конкретни дефиниции за различните типове престъпления, за да знаем какво, за какво точно говорим. Надявам се да имаме такива дефиниции, те да са по-развити и да знаем къде можем да ги намерим в ясен вид. Тъй като трябва да изграждаме нови мерки и съответно да синхронизираме наказателното право в тази област. Разбира се. Това засяга директно наказателното право. Благодаря. Е сега Ян Молдър. Благодаря, господин председател. експозето на господин Манрайт беше невероятно. И колкото повече слушам, толкова по-песимистичен ставам за бъдеще. Но каквато и да е ситуацията, трябва да направим нещо конкретно. И първият ми въпрос е на този етап Европол има ли достатъчно власт и законодателни правомощия, за да направи нещо конкретно? И съответно ние като законодатели в парламента можем ли да помогнем? Мисля, че така иначе ще ви трябват повече правомощия. Много често говорим за киберпрестъпността. Все по-лесно интернет се използва като средство за престъпниците. Ние като ползватели на интернет се питаме какво можем да направим и възможно ли е да имаме някаква адекватна реакция. Благодаря. Благодаря. И сега, преди да дам думата на двамата ни оратори, бихте ли ни... Бихте ли ни дали един така по-вътрешен анализ на а, това, което се случва. В каква посока вървим? Това, което вие смятате. Благодаря. Благодаря за въпросите. Нямах намерение тук да внасям смут и песимизъм. Но това е ситуацията. Относно методологията, много внимателно следим за нея, за когато докладваме и съответно данните да бъдат точни. Ето това е картината и ние сме удовлетворени от чисто професионална гледна точка, че можем да ви я представим. Относно въпросите, първо на госпожа Матю. Ако вземем детската порнография и, и педофилията, и този а, трафик по интернет. Важно е първо да видим кои характеристики на интернет използват а, а, престъпниците. А и ние съответно да използваме това, за да ги открием. Имаме технологическото предимство, че имаме много добри мерки за а, сигурност, които съществуват онлайн за прикриване на самоличност и други. Но съществува така наречената черна, тъмна мрежа, която все повече се развива. Разбира се, 99% от а, потребителите не я виждат, а, защото има много нива на защита. Но това е огромна мрежа, която се развива за съхраняване на различни данни. Относно а, съхраняването на данните, относно технологическият напредък, а, например при педофилията, полицаите ще стигнат до един адрес, IP адрес най-вероятно, на който ще има съответните материали, снимки. В единия случай имаше 40 000 часа видеоматериал на педофилски материали. И трябваше да се борим с цяла мрежа такива педофили, които са си, си комуникират по целия свят. Много е, много е трудно да видим как и кой ще носи отговорност за а, такива мрежи по интернет. Полицията не може вече така лесно да открие, да идентифицира извършителите. И когато, примерно, имаме реална граница, много лесно може да се каже кой е нарушител и, примерно, и кой е трафикант. Но по интернет нещата са размити. Господин Албрехт говори за измеренията на проблемите. Много интересен въпрос, но за съжаление не можем да кажем, да дадем лесен отговор. Няма достатъчно а, изследвания. Опитваме се да го направим с академичните общности. Сега знаем, че има страшни злоупотреби с карти, с кредитни карти над милиарди на година и същото и с черният пазар. Стотици милиарди пък са загубите от измами с ДДС. Нещо, което по принцип се осъществява чрез организираната престъпност. Те правят такива измами. Така че в областта на киберпрестъпността нямаме кой знае какви данни. Имаме само приблизителни данни. Но, но измеренията на проблема не са малки. И със сигурност се разрастат. Що се отнася до дефинициите, съгласен съм с господин Албрех, трябва да си променим методологията и да я уточним. И а, да разчитаме още повече на тълкуването на, на държавите членки относно престъпленията, но може да има някакви малки вариации, а това пък може евентуално да бъде в ущърп на нашите действия. Мисля, че все пак, че за големите престъпления няма такива вариации. Например, трафик на кокаин е разбран еднакво навсякъде. Господин Мълдер, попита за интернет. Какво можем да направим в тази област? Ами, това е световен проблем, по същност. Защото ние сме ограничени. по принцип ние сме ограничени тук, но все пак можем да, да се запитаме какво можем да направим на европейско ниво. Да сме сигурни, че има а, на билен баланс и да сме сигурни, че не губим контрол над интернет. Няма да се попадаме в ситуации, където се увеличават нивата на щетите нанесени върху правителството, върху а, гражданите и така нататък. Тоест, полицията, примерно, трябва да има достъп бързо до правилната информация и Понякога бих желал да видя по-голям дебат при развитието на новото законодателство за достъпа до данни, примерно. Било то за интернет и за други. И господин Олдер също запита дали Европол има достатъчно власт, достатъчно правомощия. А, вижте, власт, не е въпрос на власт. А, а, властта е в ръцете на националните органи. Е, но ние трябва да сме сигурни, че има интегриран международен отговор и че държавите членки ще осъществяват също и ще, този контрол и ще си сътрудничим. Когато говорим за интернет, нека да кажа, че бюджетните власти а, решиха да имаме звеното EC3, e което е, се бори с престъпността по интернет, но не ни дадоха никакъв бюджет за него. А, зададе се въпрос също и за новите а, нива, новите типове престъпност. А, Ами, възникват нови, например трафика на отпадъците. Имате също измами с ДДС, които отиват все повече към енергийният сектор. И също въпроса на госпожа Матю относно трафика на оръжия. За съжаление не мога днес да ви дам тази информация. Мога да ви, да ви я дам по-нататък Лично. Благодаря. Господин Пауър, само два коментара, ако ми позволите. Директора на Европол определи новите феномени, съществуващите феномени. Той спомена и темата сигурност за създаване на растеж. Ние се занимаваме с този дневен ред, сигурност за дневен ред. Една стабилна економическа среда генерира економическа дейност, която е законна и устоява по-добре на незаконната страна на економиката и на нейните изкушения. През януари министъра на правосъдието представи картината на ситуацията в момента. Стана ясно, че се прави всичко възможно от ирландското председателство да се попречи на незаконната, на черната економика. От гледна точка на Кози, трябва да кажа, че бихме използвали сокта и бихме създали приоритетни области за действие. Те са свързани с заключенията на съвета, естествено. Целта е да се справим с различните видове престъпност, да има превенция. Оперативните планове, създадени от кози, трябва да бъдат изпълнени на практика и да се генерира максимална полза от тези оперативни планове. Благодаря. Може би комисията иска да каже нещо. Госпожа Мичи, заповядайте. Благодаря, господин председател, за това, че ми дадохте възможността да се изкажа. Комисията смята, че оценката на заплахата от тежката престъпност СОКТА е добра основа за един пълноправен цикъл от политики за следващите 4 години искаме да благодарим за огромните усилия, положени от Европол в създаването на този документ. В контекста на цикъла от политики бих искала да спомена, че комисията участва в една от фазите, които сега ще бъдат осъществени. Председателя господин Пауър спомена създаването на един консултативен документ, заедно с подкрепата на председателството. Целта на този документ е да представи пред съвета по ПВР приоритетите за идния политически цикъл. Важно е комисията да демонстрира, че има синергия между този цикъл от политики и други политики на Съюза. В тази връзка искам да спомена заплахата, свързана с огнестрелните оръжия. Огнестрелните оръжия са общ знаменател за всички видове престъпност. Незаконно произведените оръжия, които са обект на контрабанда през границите представляват заплаха за гражданите, както видяхме наскоро в Норвегия, Белгия и Франция, например. За разлика от фалшивите стоки или от наркотиците, оръжията могат да се използват многократно. Престрелката в Тулуза се осъществи с оръжие, което е произведено през 1944 година. Ето защо трябва да има действия спрямо контрабандата на тежки огнестрелни оръжия. И не само на тежки огнестрелни оръжия, но и на огнестрелни оръжия като цяло. Ето защо бихме искали да има една стратегия за борба с контрабандата на оръжие и тя трябва да стане приоритет за бъдещето. Приветстваме възможността да се изкажем по този цикъл от политики и се радваме да чуем какво смятат и евродепутатите по този въпрос. Благодаря, така приключваме по тази точка от дневния ред. Почти на време приключихме. Преминаваме към следващата точка. Изменение на решение 2009-935 ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумение. Докладчик е господин Клейс. Днес сме поканили за презентация Джон Омахони, както и Роб Уейнрайт. Веднага преминаваме нататък. Само трябва да сменим табелите пред изказващите се. Заповядайте, господин Махолни. Имате думата. Добър ден на всички. Благодаря за думата, господин председател. Аз съм председател на управителния съвет на Европол и искам да ви благодаря за възможността да се изкажа пред вашата комисия. Искам да представя предложението, дадено от управителния съвет на Европол пред съвета във връзка с списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумение. За първи път съм ваш гост и искам да се представя. Аз съм полицейски служител от а, ирландските полицейски служби. Работя в а, полицията вече 36 години. Имам опит. Работил съм на общинско ниво. Разследвал съм сериозната организираната престъпност, бил съм председател на бюрото за справяне с активи придобити от престъпна дейност и сега се занимавам с а, тази си а, дейност а, е, с а, организирана престъпност в рамките на Интерпол и на Европол. Както знаете, през годините Европол е сключил споразумение с 18 държави и 13 организации. Благодарение на тези споразумения ние се борим по-добре с престъпността. Предложението днес пред вас засяга предложението от 3 и 4 октомври 2011 година за включване на четири страни Бразилия, Грузия, Мексико и ОАЕ. Аз бях делегат на Ирландия на заседанието на управителния съвет и представих визията на държавите членки. Трябва да се сключват споразумения с трети страни организации, за да се борим по-добре с организираната престъпност. Управителният съвет често говори за тази необходимост, когато споменава външните си отношения. Във връзка с настоящото предложение за промяна на списък от трети страни организации, с които Европол да сключва споразумение, тази идея беше за първи път обсъдена на 1 декември 2011 година. Тогава Европол беше поканен да обсъди положителните и отрицателните страни от едно такова начинание. Грузия, например, беше заявила своя интерес на 1 и 2 февруари 2012 година директора на Европол представи списък с 6 страни и две организации, за които Европол проявява интерес за сключване на споразумение. На този етап това бяха Бразилия, Мексико, ОАЕ, Грузия, Япония и Нова Зеландия. Организациите бяха Световната банка и правоприлагащия център СЕЛЕК. Този списък беше изготвен възоснова на оперативните интереси на Европол. Управителният съвет отчете информацията дадена от страна на Европол и прехвърли обсъждането във връзка с Бразилия, Грузия и Мексико за следващото си заседание. На 6 и 7 юни 2012 година директора представи случаите с Бразилия, Грузия и Мексико и отбеляза, че с първите две държави трябва да се работи, тъй като те са приоритетни, но и Мексико е важна страна. Искам да ви представя основните престъпни дейности, по силата на които се предложиха тези държави. Във връзка с Грузия се разбра, че грузинската организирана престъпност работи активно в Съюза и се разраства. Няколко държави членки се изправят пред предизвикателства благодарение на грузинската престъпност. Сътрудничеството с Грузия би довело до обмен на данни, оперативни данни, което пък ще доведе до по-добро справяне с заплахата. По този начин Европол ще укрепи своите позиции и ще може да помага на държавите членки През септември 2011 година грузинската организирана престъпност беше определена като активна в областта на наркотиците, например, и техния трафик. Черно море, знаете, е среда, през която преминава този трафик. Европол работи по разследването на дейността на грузински групировки в Европа. Те се занимават и с трафик на наркотици, и с пране на пари, и с измами, и с фалшификати. Съответно, справянето с тези заплахи ще изисква сътрудничество между ЕСА и Грузия. По отношение на Бразилия стана ясно, че съвместния план за действие ЕСА Бразилия, който беше прият през октомври 2011 година, призовава за сътрудничество в областта на прането на пари. Освен това би трябвало да има обмен на информация, на добри практики и на правоприлагащи стратегии, за да се укрепи полицейското и съдебното сътрудничество. По отношение на оперативните нужди на Европол и на държавите членки, стана ясно, че през последните години има увеличение на броя на европейците, които мигрират в Бразилия съответно от обратната страна има групи хора, които действат като улесняващи координатори на незаконна миграция в Европейския съюз. Трафик на южноамериканци с цел сексуална експлоатация в ЕС е особена заплаха. Освен това, групи, които се занимават с трафик на наркотици в Бразилия, Колумбия и Мексико, вече се ангажират и с трафик на заплашени животински видове в Европа. Какви други престъпни дейности се извършват от бразилски престъпници? Измами с кредитни карти, киберпрестъпност – през 2014 година Бразилия ще бъде домакин на световното първенство по футбол, а през 2016 година на Олимпийските игри и съответно това ще е благоприятна среда за престъпниците. Ето защо трябва да има сътрудничество между ЕСА и Бразилия. По отношение на Мексико. Представането на досието във връзка с Мексико демонстрира, че има ниско ниво на сътрудничество между двете страни и освен това се видя, че има много заплахи, които идват от Мексико, най-вече свързани с трафика на наркотици. Днес след обед чухме, че има новопоявяващи се заплахи от мексикански картели, които започват да действат в Европа. Традиционно мексиканците работят в САЩ, а Колумбия беше основният доставчик на наркотици за Европа. Но разузнавателните данни показват, че мексиканските картели се обръщат към Европа. Мексико е основен производител на метамфетамини, през 2010 година в Испания бяха заловени 400 кг кокаин, натварени в Мексико. Освен това, редица източноевропейки, най-вече от България и Румъния, стават обект на трафик в Мексико. Има и терористични групировки, които действат в Мексико. Мексиканските престъпни групировки се занимават и с фалшифициране, с измами с кредитни карти, кражби на превозни средства, има моторизирани банди и така нататък. В Европейския съюз действат все повече мексикански групировки, макар че няма достатъчно данни. Така или иначе, Мексико би трябвало да стане приоритетна страна и да се сключи споразумение за сътрудничество. На заседанието на управителния съвет на 6 и 7 юни директора препоръча тези три държави да бъдат включени при първа възможност. Комисията отбеляза, че бъдещото сключване на споразумения ще отчита Грузия като приоритетна страна и ще се вземе предвид и процеса за облегчаване на визовия режим с тази страна. Сътрудничеството с тези страни няма да се, след, да се свежда само до сключването на такива споразумения. В заключение, е, при разговорите Германия предложи преди известно време да се включи в списъка и ОАЕ. Това предложение беше прието и се възложи задачата за изготвяне на бизнес план за сключване на споразумение с ОАЕ. На 25 юни беше представен този е, случай, това е, конкретно досие и предложение. На 9 юли се появи предложение за изменяне на списък е, с е, страни, с които имаме споразумения и идеята беше да се разшири списък списъка и да се добави ОАЕ към Бразилия, Грузия и Мексико. ОЕ става все по голям център на организирана престъпност. Там има престъпници, които се занимават с измами с ДДС и с а, пране на пари. В ОАЕ има 32 зони за свободна търговия. Във връзка с прането на пари, ОАЕ се ангажира с а, или престъпници от ООН се занимават с а, трафик на пари, който преминава през страната от други страни. Едно оперативно споразумение ще може да помогне да се обменя по-ефективно информация и Европол ще потвърди името си като основен играч в борбата срещу организираната престъпност. Организи... Обединените арабски емирства могат да бъдат важен наш партньор в борбата срещу организираната престъпност и за това си струва да се подпише споразумение с тях. На 3 и 4 октомври управителният съвет обсъди този въпрос и предложи ОАЕ да, бъде, да бъдат включени в списъка на съвета. Има препоръки и за Бразилия, Грузия и Мексико в, да бъдат включени в списъка на трети страни, с които Европол може да вклю, сключи споразумение. Вече чертах основните им препоръки. Управителният съвет настояваше новата правна рамка да влезе в сила в следващите години нещо, което се отразява на сключването на споразумение. Необходимо е да се вземат предвид оперативните нужди на Европол и да се засилят възможностите, с които разполагат служителите от правоохранителни... От, от полицията. Сътрудничеството в областта на вътрешните работи трябва да бъде ефективно, навременно, за да може да има възможно най-добра подкрепа за държавите членки. Отговорността на Европол е да се подобри сигурността на всички граждани на Европейския съюз. Затова призовавам парламентарната комисия да препоръча предложеното изменение на съвета. Благодаря, господин председател. Искате ли да направите коментар по този въпрос? Благодаря много. Господина Маха ни покри темата в големи подробности, но и аз искам да добя, добавя няколко неща. Външния план на дейността е много важен – трябва да се има предвид глобализирането на организираната престъпност. Необходима ни е силна външна стратегия. Все повече има признание за това. Докладчикът по доклада в комисията Крим също призова Европол да си сътрудничи с външните тези страни. Има процедура, има и списък, е, прият от съвета. Така че има възоснова на какво да започнем този процес. Необходимо е от тук нататък да се разработят конкретните стандарти. След като се договорят споразуменията, те се гласуват в съвета. 25 са страните, които са включени в списъка. С девет от тях имаме пълно сътрудничество, което позволява и пренасенето и обмена на лични данни, а с други имаме стратегическо сътрудничество, при което такъв обмен не се позволява. С останалите преговорите продължават. Списъкът обаче се променя. Световната престъпност се променя всяка година. Това видяхте и при представянето на СОКТА. Последно списъкът беше променен през 2009 година, т.е. преди 4 години. От тогава нещата са се променили много. Европол определи четири страни, които са от особен оперативен интерес за Европейския съюз на този етап. По-рано споменах, например, нарастването на заплахата, свързана с мексиканските наркокартели – и за това как Европейския съюз се превръща в платформа за измами с ДДС и други измами. Очакваме предложението на Европейската комисия по новия регламент на, за Европол. Може би е добре да изчакаме приключването на работата по този регламент, вместо да започнем законодателния процес по другата тема, успоредно с това. Обаче има оперативни потребности. Четири години вече чакаме, за да актуализираме списъка на страните. Колко още трябва да чакаме, докато влезе в сила новия регламент? В крайна сметка препоръките са отражение на обективния анализ на света на организираната престъпност днес, направена от е, Европол. Разбира се, с това предложение не се взема решение споразуменията с тези страни да се сключат непременно. Напротив, взема се решение просто да започне един дълъг процес, който може да доведе до такива споразумения, но в който въпросите за защитата на данните ще бъдат обсъждани в много големи подробности. Възможно е да се подпишат само оперативни споразумения за сътрудничество. А, възможно е просто да започне а, процедурата на преговорите, но е необходимо тези страни да бъдат включени. Благодаря. Има трима желаящи да се изкажат. Заповядайте. Dank u, voorzitter. Ehm, ik eerst en vooral eh, de heren O'Mahony. Благодаря. Искам да благодаря на господин Райт и на господин Махони за е, изчерпателните презентации. Въпросът, който си задаваме е следния. Говорите за оперативната роля на Европол – И ще бъде добре да разполагаме с информацията, с която господин Омахон ни, ни прочете тук. Моля да ни ги... Ще бъде добре да ни ги предоставите в писмен вид. защо искаме да увеличим списъка на третите държави, с които Европол сключва споразумение за сътрудничество. Смятам, че трябва да се изключат оперативни конвенции или сътрудничества с обмен на лични данни. Другият въпрос е въпросът свързан с времето. Има един друг списък на трети държави, с които текат преговори и не са завършени още тия преговори. Китай, Индия, Марокко, Израел. Европол разполага ли с капацитета да продължи преговорите с тези държави и да включи тези четири държави в същите преговори? как стоят нещата на практика. И това са преговори, които трябва да бъдат спрени. Кога Европол смята да започне конкретните преговори с Грузия, ОАЕ, Бразилия и Мексико? Господин Ван Райт. Дадохте вече отговор на този въпрос. все още чакаме, казахте, новите регламенти. Благодаря, госпожа Мачия. Благодаря, господин председател. Като цяло сме за това споразумение за партньорство, като си предвид деликатността на, на това сътрудничество с тия държави. Тук а, говорихме и за времето, но искам да знам и как а, ще протекат в детайли тези споразумения, по-специално споделянето на личните данни. И докладчика същото каза. Благодаря. Микрофон за оратора. Госпожа Хименес, благодаря, господин председател. Благодаря на директора на Европол и също на господин Махони относно Мексико ми е въпроса. Да, защото работя с делегацията за Мексико и съм била там доста пъти и говорих с министра на външ... вътрешните работи, извинете, и лицето, което се занимава с кри... организираната престъпност. Бяхме предвидели да имаме посещение там а, през май и да обсъждаме а, наркотрафика. И говорихме естествено и за сътрудничеството с Европол. Въпросът ми е как ние, парламентаристите, бихме могли да ви помогнем за да влазнем напред споразумението с тези четири държави. И особено когато отиваме в Мексико следващия месец. Им, ще има ли отделен, отделно споразумение Европол Мексико? И Мексико готово ли е да се сътрудничи с вас? Заинтересувано ли е да участва в подобни споразумения? Говорихте за трафика на хора, за трафика на наркотици но а, когато говорите за Мексико, говорите и за картелите и за организираната престъпност в Мексико. За кого точно говорихте тук? Бих желала да знам. А сега ще дам. А, преди да дам думата нашите оратори, един въпрос относно Грузия. Мисля, че когато говорите за грузинска престъпност, предполагам, че до някъде говорите и за руска престъпност, защото те са свързани. Нека да не забравяме в такъв случай и Олимпийските игри в Сочи. Благодаря, господин председател. От гледна точка на въпросите, които са ми зададени, Разбира се, ще ви осигуря копия от презентацията. Като ръководител, председател на управителният съвет, мисля, че е много важно да идентифицираме и, и да подкрепим приоритетите на Европол при развиване на сътрудничеството с трети държави. тези държави имат влияние на света на престъпността на Европейския съюз и върху гражданите на Европейския съюз. Така че дискусията, която започна през 2011 и приключи с решението през октомври 2012, е изцяло на оперативна основа с опита относно правоприлагането, който имаме. С цел да гарантираме че ще отреагираме на промените, които се съществят в организираната престъпност всеки ден. И е, че ще успеем да бъдем адекватни пред новите предизвикателства и смятам, че ще продължим да развиваме това сътрудничество и за напред, защото това споразумение, тези споразумения не се подписват за една нощ. Те е са обект на дълго сътрудничество, дълги преговори от двете страни, за да се гарантира, че стандартите, на които толкова държим в Европейския съюз, е, ще бъдат спазвани от въпросните страни, особено при защита на личните данни. Така че е, Европол взима решения възоснова на това, което имаме като право тук, като закони тук. И ако има нови правила, съответно, ние ще ги спазваме когато се подпишат тези споразумения, ако се подпишат като цяло. Относно Грузия, да, Грузия изрази е, интерес, въпреки че доста държави членки се притесняват от това споразумение. Разбира се, организираната престъпност там наистина има влияние върху Европейския съюз и престъпниците там си сътрудничат с престъпниците от околните страни. Това не може да се отрече. Благодаря. А сега господин Венрайт. Благодаря. Въпрос на господин Клас за това дали можем да присъединим и другите четири държави. Ние водим паралелни а, преговори, защото, както каза господин Махони, а, 4 години ни кажи речи и повече ни отнеха да постигнем това споразумение. А, а пък това са преговори в различни фази и които протичат по различен начин. А, мисля, че на този етап се справяме добре. Например, с, Имаме споразумения и по области, например на Албания, Черна гора, също така Лихтенштайн. Имаме също споразумения, които са приоритетни с страните от Западните Балкани. Има и други споразумения, например с Русия, които са много близо до финалната права. Може би ще приключат тази година. Израел малко изостава, но също е, по-голямата част от споразумението вече е приключена и Сърбия. Споразумението с Сърбия те първа почва. И има други, които почти не са почнали. Това са Индия и Китай. Това за, това а, засяга най-вече липсата на политическо желание от срещната страна. А, знаете, тези държави все още не са на този етап, водим дебати с тях. Относно Мексико и Бразилия, има политическо желание, то често бива изразявано на най-висше политическо ниво, от посланниците на тези държави в Брюксел, от а, а, полицейските директори в двете страни. А, ние също оценяваме нуждата от такива споразумения и тези държави също признават, че има все повече организирана престъпност между нашите два континента, особено за трафика на наркотици. И съответно този трафик отваря врата и на много други. Разбира се, при споразуменията ще, ще има трансфер на лични данни, но ние трябва да осигурим, че ще се спазват същите стандарти, както в Европа. Нашите експерти отиват там, правят инспекции на място, на практиките, как се прилагат законите, правят независими оценки, правят доклади с препоръки какво да се направи. И, и чак след като всичко бъде прегледано и условията бъдат изпълнени, чак тогава се сключва споразумение. Много пъти срещаме големи проблеми относно а, защита на личните данни. Това забавя споразуменията понякога и с две години. Така че не си мислете, че процесът е автоматичен. Ние наистина а, следим за всяко спазване на, лични, на защита на личните данни в тези споразумения. Има. И аз вярвам, че процесът ще завърши успешно и че ще имаме надявам се, че ще имаме нужните средства, финансови средства да преговаряме тези споразумения по нормален начин. А, има още желаящи. Dank u, dank, dank u voorzitter. Uh, ik zou nogmaals uh, de, de vertegenwoordigers. Благодаря, господин председател. Нека ще веднъж да благодаря на представителя на Европол но все пак, може би е добре да чуем и позицията на комисията и на съвета. Okay. Is the commission representative ready, please? Добре, давам думата на представители на комисията. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Европейската комисия изрази своята позиция Както спомена председателя на управителния съвет, господин Макмахани, току-що на множество срещи на управителния съвет. Особено, що се отнася до включването на Обединените арабски емирства в списъка на евентуалните нови партньори на Европол. Позицията на комисията може да бъде иллюстрирана от едно писмо, изпратено от комисара Малмстрам на агенциите, работещи в областта на вътрешните работи миналия юни. В това писмо комисаря Малмстрам призова към внимание и предпазливост при оперативните споразумения с трети страни, особено що си има предвид особените ограничения в финансирането на проекти и необходимостта да се приоритизира дейността. Вземайки предвид необходимостта за сътрудничество в трети страни по различни приоритетни въпроси, включително и вътрешните работи, тук се включват по-конкретно стратегическите партньори на Европейския съюз и съседните страни. Обединените арабски емирства не попадат в нито една от тези две категории. Както споменаха множество изказали се, трябва да се има предвид и привеждането на правната уредба за Европол в съответствие с Лисабонския договор. С приемането на регламента за Европол това ще бъде направено и ще се дадат нови възможности на Европол за действия в областта на вътрешната сигурност. Благодаря. По време на дебата за многогодишната финансова рамка Европейския съвет да обсъди основно нетните плащания. Според мен това е доста глупав подход, но ето на, вижда се какво става. по този начин се оказва пари, после трябва да сме предпазливи при тяхното разпределение. Заповядайте. Okay, Thank you, Mr. Chairman. Um, my name is John Garrett, the um, presidency. Um, the, on this issue, the Management Board have set out. Аз съм представител на съвета. Директора на Европол подчерта оперативните изисквания. Работната група по правоприлагане одобри препоръките на управителния съвет и сега изчакваме процеса на консултации с Европейския парламент, за да минем към решение. Но председателството подкрепя това решение. Благодаря. Мисля, че така приключваме дебата по тази точка. Остава ни точка разни. Нещо има ли? Очевидно няма. Следващото заседание то ще е на 8 април в 15 часа. Благодаря ви.